Добър ден отново на всички да започнем. Извинявам се, че се наложи да сменим залата, но през, пресрочихме времето. искам да приключим бързо, ще, може би това ще е най-краткото ми председателствате. Всички имате карти за гласуване, надявам се, ако се наложи. А ако някой си е забравил, нека да се обърне към секретарията. Всички ли имате карти? Тогава да пристъпим директно към нашата задача да учредим бюрото на комисията и председател и четирима заместник председатели по съгласно член 104 от регламента. Първо ще изберем председател, след което ще преминем към избора на заместник председатели. Има ли някой от членовете титуляри, който да е представен от заместника си? Не виждам. Евлин Гебхарт замества Ричард Камбет, Ян Кристенсен замества Клара Ейрера. Ерер, Ерейра може. И господин а, Милан Мост, също заместник на господин Кенет. Енгуе, e no me la han dado, pero bueno, en todo caso, hay una sustitución en GUE también. Bien. Добре. Това улеснява нещата. Нека да пристъпим незабавно към избора. Първо, има ли кандидат за председател на комисията? Е, пе има ли своя кандидатура, господин Кюнет? Благодаря. Мато. Благодаря ви за а, начина по който... Да искам да му благодаря за начина по който ръководеше комисията. Сега искам да предложа Алян... Ален Кадек за, като наш кандидат за председател на комисията по риболов. Други предложения? Пита председателя. Други имена? При това положение ви предлагам да. Да, но извинявайте, прекъсва се председателя. Все пак нека да видим приема ли кандидата да бъде председател. Първо трябва да приемете, след това да потвърдите, че сте член на комисията. Съгласен ли сте да бъдете кандидат за председател, господин Кадек? Съгласен съм, господин председател. Господин Кадек е съгласен. Ако сте съгласни, тъй като няма други кандидати, да го изберем с ръкопляскания, както правим обикновено. Съгласни ли сте? Избираме го. Pues, señor Кадек, le cedo la presidencia y todo... Господин Кадек, сега ви отстъпвам мястото на председател. Предсто... На вас оставям по-голямата част от работата и пожелавам на всички успех от, от тук нататък в работата им. Merci, Ma à droite. Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier. Първо, искам да ви благодаря за оказаното доверие. Надявам се да се окажа на висотата на това доверие. При всяко положение ще положа всички усилия, за да сте доволни от вашето гласуване. Още веднъж благодаря. Сега нека да продължим нашата работа незабавно, като преминем към избора на заместни председатели на комисията. Първото нещо, което трябва да направим е картата за гласуване. Благодаря ви. Първа, първата ни задача е да изберем първи, първи заместник-председател. Тук става въпрос за кандидатка. И, е, всъщност, да, първо да попитам, има ли кандидати, кандидатки? Благодаря, господин председател. поздравление за вашия избор. От името на групата на зелените имам удоволствието да номинирам Изабела Лювин. Е, Изабела, акцепта. Приемате ли, Изабела? Да, с огромно удоволствие, благодаря ви. Има ли други кандидати? И Няма. Предлагам ви да изберем Изабела Новин като първи заместник председател с ръкопляскания. И а, сега ви моля да се присъедините към нас. Давам ви чука, сърпа да другаде. Bon. Is this for me? Yes, no, yes, it's for you. Alors, euh, on, nous allons passer maintenant à la deuxième vice. Сега да преминем към избора на втори заместник председател. Има ли кандидати? Благодаря. От името на Европейската народна партия предлагам Ярослав Бареса, когато всички добре познават в тази комисия. <clears throat> Той беше член на комисията и през миналия мандат. Има ли други кандидати? Няма. Предлагам ви да изберем с ръкопляскане Ярослав Валенса. Моля и ви да се присъедините към нас. Attends, attends.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 Европа за свобода и пряка демокрация. Искам да номинирам Маркола Фонт е има и други, да. От групата на НП предлагаме господин Вернер Кюне. Имаме двама кандидати. По принцип едно учредително събрание би трябвало да даде възможност да изказване, макар че не сме предвидели дебата. И ако някой иска да се изкаже, имаме една минута. Благодаря, господин председател. Поздравление на всички. Благодаря за избора да бъда първи заместник председател на тази комисия. Възнамерявам да изпълнявам тази функция по е, възможно най- справедливия начин и се надявам добре да си сътрудничим с всички участници в тази комисия. Що се отнася до бюрото на комисията, смятам, че би било най-добре да се спазят процедурните правила за учредителните заседания на парламентарните комисии. Член 15 от правилника, алинея 2, уточнява, че при избирането на председателя, заместник председателите и квесторите се взема предвид необходимостта да се осигури като цяло справедливо разпределение на представителството на държавите членки и политическите гледни точки. Както знаете, за тази цел тук в Европейския парламент винаги се използва системата ДОНТ, за да се гарантира справедливо представителство а, и не мисля, че би било подходящо тази комисия да има трима председатели от групата НП. Това а, се случи вече веднъж в бюджетната комисия преди един час. Един а, кандидат от Европа на свобода и пряка демокрация бе отхвърлен от а, четвърто заместник председателско място и на негово място бе избран представител от НП. И мисля, че а, трябва да се избегне това тук. Мисля, че ако искаме действително да се отразят позициите на а, гражданите в Европейския съюз, а, трябва да приемем, че има и представители на евроскептични партии и те също трябва да бъдат представени, защото са били избрани от своите гласоподаватели. Всеки един кандидат също така трябва да бъде разгледан и като личност, а не само като представител на своята политическа група. Затова бих се радвала да чуем и господин Афронте и е, господин Кун, е, които ще е, представят своите кандидатури, за да можем да преценим тяхната компетентност. Мерси, мерси Изабела. Благодаря, Изабела. Да, да, няма, няма да влизаме в дебат, но ще спазим демокрацията и ще преминем към гласуване. Имаме правила, казва заместник председателката. Да, винаги можете да а, протестирате, но това да го направим после. А сега минаваме към гласуването. Гласуваме с, по електронен път. И господин Господин Афронте ще бъде първият кандидат. Ако искате той да бъде заместник председател, натиснете зеления бутон. Ако искате господин Кун да бъде заместник председател, натиснете върху червения бутон. Искате ли да пробваме първо системата, да направим един тест или сте готови да гласуваме така? Съгласни ли сте? Всички ли сте си приготвили картите за гласуване? Добре, гласуваме директно. За господина Фронте зеления бутон, за господин Кун червения. По демократичните правила. Започваме ли гласуването? Започваме гласуването. Моля, гласувайте. Le vote. Tout le monde Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултат? Alors, 11 voix. 11 гласове за господин Кун и 9 за господина Фронте. Donc, ça n'est pas une majorité. Няма абсолютно мнозинство, трябва пак да гласуваме. Моля, гласуваме отново. Моля да рестартираме машината, системата. Моля, гласувайте отново. Le vote est fermé. Край на гласуването. Дванайсет за господин Кун и девет за господин Афронте. Господин Кун е избран за заместник председател на Комисията по риболова. Je tiens à préciser que M. Affronte par... Господин Афронте ще, ще участва активно в работата на комисията. Държа да уточня това. когато говорим за демокрацията, демокрацията в Англия означава, че имаме думата да се изкажем. Така че това не прилича на демокрация, но това явно си е европейската демокрация, която не е истинска. Ние спазваме традицията, господине. Няма да влизаме в дебат. Няма да влизаме в дебат, господине. Пристъпваме Аз съм демократ, казва ораторът. Пристъпваме към избор на четвърти заместник председател. Кандидати. За четвърти заместник председател. Господин Одас. Е, Социалистите и демократите представят, представят кандидатурата на госпожа Рената Бриан. Il n'y en a pas. Няма други кандидати явно. В такъв случай госпожа Рената Бянко, нека да изберем с ръкопляскания. Merci. Le bureau est en place désormais. Благодаря. Избра се състава на бюрото. Следващото заседание ще се състои на 22 юли. Предл... Ще говорим пак с секретарията, но предлагам заседанието да започне в 2 часа след обеда, не в 9. Защото 21 юли тук е а, празничен ден и всичко е затворено. Ще видим. Ще видим, така иначе. И иначе, ако не успеем да се организираме за 22, за 23 сутринта. It's a travesty. All of sorry, these votes sorry, are a travesty. Sorry, sorry. No, I don't care. You don't believe in democracy, so I will ignore you. Goodbye. Вие явно не вярвате в демокрацията, казва оратор от залата. Приятен след обед, господине, казва председателя. За заседанието, вече ви казах, 22 в 2 часа или въобще няма да се проведе. Donc, on va s'organiser. Ще се организираме по някакъв начин. Ще бъдете обаче осведомени чрез мейл за точния час на заседанието на 22. Това ще е следващото ни заседание. Благодаря. Приятна вечер на всички. До следващата седмица.